т.е. всички за. Браво, поздравление. Благодаря ви. Трябва да гласуваме и коригендума. Гласувайте, колеги, ако обичате пак, електронно. Край на гласуването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 Корола, ако обичате, казва госпожа Корола, трябва ми техническа помощ. Аз гласувах три пъти за, но апаратурата при мен не работи. Крис. Моля, господин председател, не разбрах за какво гласуваме. Това е точка 20. 20 от дневния ред. Това е генно модифицираната царевица. Вчера говорихме по въпроса с комисията. Може би колегите, които бяха тук, си спомнят дебата. Сега гласуваме възражение по член 88, точка 20. Гласувахте ли, колеги? Край на гласуването. 34 за, 15 против, 1 въздържал се.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 Започваме изменение четвърто, с изменение четвърто. За, против, въздържали се, прието е. 34 за, против, въздържали се, прието е. 35 за, против, въздържали се, прието е. 36 и 38 заедно за, против, въздържали се, прието е. 39 за, против, въздържали се, прието е. Не е ясно, добре. 39-то, е, по него гласуваме електронно, моля. Край на гласуването. Прието е. 40. 41 и 42. За. Против въздържали се, отхвърлено е. 43. Добре, проверяваме 40, 41, 42. Проверяваме го. Край на гласуването. Отхвърлено е. 43,90. За. Против. Отхвърлено е. 89. А, искате да проверим. Добре, проверяваме 43 и 90 електронно. 49 und 90 elektronische Überprüfung. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Ist... Край на гласуването. Отхвърлено е. 44 и 89. За. Против. Отхвърлено. 45 92. Против Отхвърлено. 47 и 91. Не. Не, всъщност правилно, грешката е вярна. Значи, е, за, против, отхвърлено е. 46, 46 за, против, въздържали се, отхвърлено е. 48, 51 и 54, 55 за, против, Прието е. 49-то за. Против. Прието е. 50-то до 27-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 52 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 8 за. Против. Въздържали се. Прието е. 55 за против, въздържали се, отхвърлено. От 9 до трето. за, против, въздържали се, отхвърлено е. 57. А, проверяваме от 9 до трето, моля, електронно. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Keine на гласуването. Отхвърлено е. 57. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 59 до 30, и 31 за. Против. Прието е. 60 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 61 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 62 за. Против въздържали се, прието е 63-то за, против, въздържали се, прието е 64-то за, против, въздържали се, прието е 67 до 106 за, против, отхвърлено, 65 до 105 за, против, въздържали се, отхвърлено е. Проверяваме, проверяваме този блок от 65 до 105. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено е. 66-то за, против, въздържали се, отхвърлено е 10, от 10 до 81 за, против, Прието е. 71. Първата част за. Против. Въздържали се. Прието е. Втората част за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. 72. На две части. Първата част за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Втората част за. Против Извинявайте, втората част пада. Пада. Така, гласуваме 73-то за. Против. Въздържали се отхвърлено. 74 е. са. Против. Въздържали се отхвърлено. 75 е. то за. А, проверяваме 74. Добре, проверяваме. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието е. 75 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено е. Добре, проверяваме 75-то отново. Гласовите електронно, моля. Край на гласуването. Отхвърлено е. 12 за, против, въздържали се, прието е. 76 за, против, въздържали се, прието е. 77 за, против, въздържали се, отхвърлено. От 78 за, против, въздържали се, прието е. 79, а, проверяваме 78. Нека проверим 78. Край на гласуването. Прието. 79-80. За. Против. Въздържали се. 8 колеги май гласуваха само. Повтаряме. Моля, нека повторим. Гласуваме електронно. Гласуваме по 79 и 80. Край на гласуването. Прието е. 82 за не, не, то пада, извинявайте. Пада. 83-то за. Против. Въздържали се, прието е. 84-то. И 85-то падат. 86-то гласуваме за. Против. Въздържали се, прието е. 87 с устното изменение. За. Против Ще видим електронно какъв е резултатът. Край на гласуването. Прието е. И сега приложенията. 88. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 95. За. 95 за, против, въздържали се, отхвърлено. 101 за, против, въздържали се, отхвърлено. 99 за, против, въздържали се, прието е. 102 за, против, въздържали се, отхвърлено. 104 за, против, въздържали се, прието е. 107 за, против, въздържали се, прието е. за. А то пада. Извинявайте, пада. 112. За. Против. Въздържали се, отхвърлено е. 109 и 110 гласуваме за. Против. Въздържали се? Не е ясно. Гласуваме електронно, моля. Гласуваме по 109 и 110 електронно. Край на гласуването. Прието е. 15. Преамбюла. За, против, въздържали се, отхвърлено. 16 за. Искате да проверим 15, добре? Проверяваме 15. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Край на гласуване. Отхвърлено е. 17 за, против, въздържали се, Прието е. 18 за. Против. Въздържали се. Прието е. 20 за. Против. Въздържали се. Прието е. 21 за. Против. Въздържали се. Прието е. 22 за. Против. Въздържали се. Прието е. 1 за. Против. Въздържали се. Прието е. 23-24 за. Против Въздържали се? Не е ясно. Гласувайте електронно, моля, по 23 и 24. Край на гласуването. Отхвърлено е. 25. то Първата част за. Против. Прието е. Втората част. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. Проверяваме втората част от 25-то. Гласувахте ли, моля? Край на гласуването. Отхвърлено е. 26-то. За. Против. Въздържали се, прието е. Второ за. Против. Въздържали се, прието е. 28 за. Против. Въздържали се, прието е. 29 за, против, въздържали се отхвърлено, 32 за, против, въздържали се, отхвърлено е. И така, гласуване, крайно гласуване на предложението, гласуваме електронно, моля гласувайте сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. 50 за, 1 въздържал се. Второто гласуване, моля. Край на гласуването. 49 за, един въздържал се. И така, поздравление за Линда Макейван. Линда, мандат. Линда, искаш ли мандат? Благодаря, колеги. Е, това е доста техническо досие. Имаме законодателство. Трябва тази система обаче да се задейства за фармакобдителността. Така че, да. Добре, за това ни трябва 36 гласа, за да дадем мандат на Линда. Гласуваме електронно. Haben alle abgestimmt. Es fehlen noch drei. Липсват още трима колеги, които не са гласували. Край на гласуването. 44 за, 1 против и 3 въздържали се. Значи мандатът е даден. Успех желая! Значи Линда няма какво да прави, тъй като е, въпросът с тютюна приключи, сега има поле за изява. И така, сега приключихме с гласуването. Колегите, които искат да напуснат, а, на тези колеги желая весела нова година и хубава коледа. Заредете батериите. Така че, като се видим, да сме всички отново здрави и пълни с енергии. Защото след това ще трябва много да работим. Но всички сте поканени да участвате в следващия дебат. Това е доклада на Петър Лизе, втората част на доклада спри часовника. Благодаря, господин председател. Е, така, това е продължението на романа. Едно досие, което ни занимава вече от години. Сега, какво е изходното положение? Нека ви напомня съвсем накратко, защо се занимаваме по принцип с този въпрос. Добре, нека направим кратка почивка, докато отихне залата. Einmal klopfen, Herr Vorsitzender. Ich glaube, sonst es nicht voran. Господин председател, може би да чукнете малко, да се погрижите за ред, председателят. Колеги, нека обърнем внимание на Петър Лизе, за да може спокойно да представи своя доклад, защото така изисква процедурата. Госпожо Яна Кодакес, възможно ли е да продължим да ни обърнете внимание? Да, възможно е. Добре. Петър, имаш думата. Значи, аз също желая на колегите, които искат да се посветят на нещо друго, весела коледа и е, щастлива нова година, но сега аз предлагам да се занимаваме с авиацията. Защо? Защото е, емисиите от авиацията се увеличават и това са прогнозите на Международната организация за гражданско въздухоплаване. До 2014 година ще имаме 1900 милиона тона, а други прогнози говорят за 3,5 гигатона до 2050 година. И Оказва се, че авиацията ще отговаря за една пета от всички въглеродни емисии. Тоест, авиацията ще подкопае всичките ни усилия, ако не предприемем мерки за намаляване на въглеродните емисии в други сектори. За, от 1997 година има е, ИКАО, Международната организация за гражданско въздухоплаване, е поела задачата от 1997 година да намали емисиите от въглероден диоксид. За съжаление, тези усилия не са се увеличали до момента с успех. Ще обясна защо. Е, защото 10 години след Киото не се, е, не се е подписало международно споразумение. Е, тогава Европейския съюз включи авиацията в споразумението. Ние подкрепихме е, този, е, този текст с 90% от гласовете. Централна тема беше винаги ем, полетите от и за третите страни, и то за целия полет. Ние погледнахме нещата от правна гледна точка. Юристите, консултанти смятаха, че нашето решение е в унисон с международното право. Обаче, имаше голяма резистентност за натоварването на авиационните полети. И аз съм съгласен за всички онези, които казваха, че не би трябвало да натоварваме прекалено много европейското въздухоплаване, защото има субвен... суб... субсидии в трети страни, има данъчно облегчение. Но факт е, че за 2012 година компанията Ryanair а натоварването е 0,3 евроцента. Но става дума за натоварване от порядъка на центове, ако става дума за презокеански полети, то тогава натоварването е около 2 евро в Штатите натоварването е 16,3 долара. Вчера разбрах, че натоварването за авиокомпаниите нараства с 2 долара и половина. Тоест, нещата са доста скромни. Натоварването е, е малко, в рамките на нашите споразумения за търговията с емисии. Европейският съд проверява, а нашето решение, факторите, които ние сме предложили, са е, дистанциите, и аргумента за третите страни не са взети предвид, но това е точка, с която трябва да сме доста внимателни, е, защото европейските дейности тук се критикуват доста. През последната година Започнахме инициативата с причасовника, приехме директивата и промяната на тази директива, т.е. за 2012 година решихме да спрем часовника и поехме ангажимента а, да за облагане на само на вътрешно европейските полети. Не знае дали тогава беше, това беше разумно. Не постигнахме очакваните резултати, но тогава взехме това решение, като се надявахме, че на международно равнище ще отбележим напредък. А през септември-октомври на заседанието на Международната организация бяха отбелязани пробиви, но не беше това, което всъщност ние искахме да постигнем с нашето законодателство. Аз се очудвам, че същите хора, които критикуваха, че във Варшава нищо не се постигна, нямаше резултати и че е много трудно да се постигнат резултати на, международното, на международно равнище, и същите хора казаха, че в Монреал всичко функционира прекрасно и няма нужда от допълнителни мерки на, на международно равнище. А нещата са всъщност точно наобратно. Все още говорим за нуждата от намаление на емисиите преди и след 2020 година. Все още нямаме точни е, прагове. Международната организация не, пред, приема мерки за ограничение до 2020 година, а от 2020 година става дума само за растеж без увеличаване на въглеродните емисии. Смятам обаче, че не отговаря на фактите, когато се казва, че ИКАО, Международната организация, бележи непрекъснато напредък – който ние трябва да наваксаме. Това не е съвсем така. Какво трябва да направим като Европейски съюз? До 2020 година трябва да решим е, каква позиция да заемем. Имаме няколко альтернативи. Е, някои заинтересовани страни, най-вече ефтините компании, Райнер, например, и други такива, е, те поемат за момента 50% от европейските полети. Те казват, нищо не би трябвало да се прави. И е, трябва да се приложи законодателството, прието от 2008 година. Други е, заинтересовани страни казват, трябва да се продължи стоп клок, спирането на часовника до 2016 година или даже до по-нататък. Комисията излиза с компромис, нещо по средата, а именно комисията казва, че полетите трябва да бъдат обхванати и обложени, обхванати от е, търговията с емисии до 2020 година, ако тези полети са вътрешно европейски. Но това означава не само излитане и кацане в европейското авиопространство, а включване и на полети е, от Лондон или Париж, например, до Атина. Това е това е така и така. Този полет е включен, но и полет до Истанбул. Този полет също трябва да бъде подложен на търговията с емисии. Според мен това е добър компромис. Има много аргументи, които говорят за. Ще спомена само един от тях. От гледна точка на промяната на климата, по този начин се включват повече, се покриват повече емисии. И ние, и, ние смятаме, че поставяме добри репери, добро, добро изходно положение за международните преговори. Нещата не са само черно и бели. Трябва да помислим и за евентуалните обещетителни мерки. Ние говорим за чистия механизъм за развитие и а, трябва да погледнем а, как а, тези цели да бъдат обвързани с намалението на емисиите. Спирането на часовника беше критикувано много от бизнеса и то не само от ефтините линии. Те даже са завели дело пред Европейския съд, но и други заинтересовани страни твърдят, че това е, е изкривяване на пазара. Според мен това не е така, защото, например, един полет до Истанбул не е включен в спирането на часовника. Но ако продължим а, спирането на часовника, то тогава ще има нарушаване на конкурентоспособността. Аз говоря с много представители на заинтересовани страни, включително и на тези от трети страни. И всички казват, това не е правен въпрос. Никой не твърди, че комисията има правни проблеми. Има проблеми а, от страна на трети страни с приемането на тези задължения. От правна гледна точка всичко е издържано. Съветът на Международната организация за гражданско въздухоплаване предлага именно това, което предлага и, и комисията. Поличи, политически обаче решенията не са взети. Това, което е решено политически, прав, не е правно обвързващо. И който се застъпва за спирането на часовника е в същата а, позиция, на човека, който се застъпва за отвореното въздушно пространство. Оказва се, че според Международната организация трябва да има на одобрението на третите страни, но тук Европейския съюз подаде заявка за резерва. В крайна сметка, какви предложения за изменение предлагам аз? Смятам, че комисията излиза с добро предложение, с добър компромис прямо екстремното предложение, но смятам, че преди 2020 година трябва да осъвременим и адаптираме законодателството. Защото знаем какво ще се получи през 2016 година от Международната организация. Там ще има правила за развитието на сектора, периода след 2020 година. Трябва да видим какви ще са тези правила. Ако то е задоволително, ние трябва да адаптираме нашето законодателство. Ако не, трябва да реагираме съответно. Сега приоритет за нас е разходването на средствата. Те трябва да бъдат обвързани с съответните цели – И това е въпрос, който трябва да се реши не само от министрите на финансите на държавите членки. Тук трябва да се вземат въпроси за новите технологии в областта на климата, които да са в унисон с международната клим... политика за климата. Това е един много важен въпрос, който, е, а, който се критикува от третите страни. Много държави членки разходват парите целенасочено, но въпреки това парламента се застъпва за ясни ангажименти и от страна на третите страни. Тук предлагам да имаме равнопоставеност на всички сектори. Това е стара позиция на парламента. За момента е, искаме по-малко от авиацията, отколкото от други сектори. Това не трябва да, да бъде така. Е, в този смисъл продължавам някои, е, предлагам някои изменения. Тази сутрин говорихме с координаторите, че преди тристанната среща трябва да имаме ясно правно основание. Като казвам че не бях сигурен дали беше разумно да предприемем инициативата с причасовника, имам предвид следното. Държавите членки се споразумяха за спирането на часовника, но тези разпоредби, които са заложени вътре, не се прилагат от всички държави членки едновременно и правилно т.е. те не, са, не всички са предложили и предоставили своите сертификати за 2012 година. Трудно е за парламента да предлага нови облегчения и да одобри нови облегчения при положение, че минималното решение за 2012 година не е приложено. Това е несправедливо за онези, към онези компании, които са, справили на, са спазили нашите изисквания. И тук съвета и комисията трябва да се погрежат за яснота преди да гласуваме на 30. Трябва да работим бързо, защото ако не вземем решение, означава, че първоначалното законодателство влиза в сила от 30. Аз не съм не принадлежа към тези хора. Мисля, че трябва да устояваме нашата позиция силно, ясно, конкретно и категорично и да убедим държавите членки в правотата на нашата позиция. Не бива да капитулираме. Има обаче гласове, които будят загриженост бизнесът, някои е, страни от бизнесът твърдят, че трябва да се а, е, противопостави на предложението на комисията. Има твърдение, че третите страни няма да приемат нашето предложение. Всичко това е доста проблематично. Има разнобой между нашите добри намерения и нашите конкретни действия. В нашите добри намерения казваме, трябва ни Европейския съюз, защото така заедно може да се противопоставим срещу Индия, Китай и другите а, големи страни. Но когато видим че в Великобритания се налага такси от 200 евро, а в Германия 40 евро на пасажер, на пасажер то става ясно, че е проблематично тези стоености да се приемат от трети страни. Значи трябва да помислим за въпроса за и за споразумение с Китай. Въпросът за Далай Лама, за човешките права, за опазването на а, климата, на околната среда са много щекотливи въпроси с Китай, защото Китай ни заплашва, че ще преустанови определени доставки. Е, тогава питам аз, защо трябва да се отказваме от нашите принципи, когато говорим с Китай, след като защитаваме определени принципи, след като знаем, че ние сме прави, трябва да сме готови да ги защитаваме, защото речите са нещо прекрасно, но действията трябва да последват. Например, може да предложим на Китай и на щатите общи проекти. Обаче, това, което не трябва да правим, е да се подаваме на натиска от трети страни, когато изработваме нашето законодателство. Това би било абсолютно контрапродуктивно. Председателят, благодаря Петър Лизе. А сега докладчиците в сянка от името на социалистите и демократите, но преди това искам да кажа нещо много важно. Подчертавам това, което каза колегата Лизе. Става дума за принципи. Не може никой да дойде да ни каже, тук става дума за такси, за данъци. непрекъснато данъците се увеличават, но това не е така. Аз идвам от е, западната част на Федералната република. И аз плащам много повече за един вътрешно федерален а, полет, отколкото ако реша да пътувам до Вашингтон. Значи, никой не би трябвало да ми казва, че а, е, зад нашата политика стоят фискални аргументи. Става дума за принцип. Не би трябвало да се поставяме зависи, под зависимост на третите страни. Имаме и ясни принципи и ясни споразумения, че, а именно, че авиацията ще бъде включена в а, схемата за търговия с емисии. Това бе решено още 2008 година. Сега държавите членки могат да решат какво, какъв инструмент да използват. Дали ще минат през данъците, дали ще приемат някакъв друг инструмент. Това е друг въпрос, но сме се споразумели и за още нещо. Споразумели сме се, че ако няма а, специални е, решения, които ни удовлетворяват е, до 30 април от ИКЕО, тогава първоначалната система продължава да действа. Сега комисията идва с едно предложение, в което Европейския съюз е в центъра на, на схемата, което е разумно, този подход Airspace, защото той се е, грижи за това да няма Извръщаване на конкурентоспособността. Това е много важно, защото в противен случай, ето както и Петър Лиза каза, със случая с Истанбул, ще има летища, които ще бъдат много по-конкурентоспособни от тези в Европейския съюз. Така че това предложение от индустриално-политическа и екологична гледна точка е добро, защото е много балансирано. Но тук става дума за принципи, за нещо много основно. Дали трябва да се извиняваме за това, че сме говорили с Далай Лама, е, или пък дали сме дали дадена оферта, или дали сме а, избрали друг партньор, мисля, че а, това е подход, който не би трябвало да, път, по, по който не би трябвало да тръгваме. Ние сме суверенен съюз. Сега, за акционерите, повеличаването на, от 40 на 50% и емитирането на емисиите, дали да бъде праговата стойност увеличена на 1,7%. Мисля, че трябва да процедираме при авиацията, както процедирахме и в другите сектори. И на следващо място, дали да има такси, които са целоположени или данъци, е, трябва да видим как конкретно може да изпълняваме международните си задължения. Въпросът е, е парите, които са събрани по този начин, да се използват за целта, за която са предназначени. Значи, е, на 30 април Stop the Clock приключва да действа и ако нямаме споразумение, първоначалното законодателство продължава да действа отново. Значи съвета би трябвало да се покаже готов за компромиси, а не да бъде опорит, защото в противен случай си имаме старото законодателство. Въпросът и какво ще се случи след 2020 е, година. ИКАО предлага един базиран на пазара инструмент, за това трябва да се подготвим. Трябва да подготвим и следващия парламент, как да реагира той на това решение. Не би трябвало, както каза и Петър Лиза, да падаме на колене пред трети държави. Нека сме отворени. Ние сме показали, че сме отворени за международни преговори, но като 28 държави членки, би трябвало да сме сплотени, а да не се оставяме да бъдем разделени. Това беше от моя страна. Аз напълно подкрепям Петър Лизе в а, неговите заключения. А сега от името на либералите Крис Дейвис има думата. Much, uh, благодаря, господин председател. Аз също смятам, че възхоплавателните компании е, трябва да допринесат е, за е, емисиите на въглероден двуокис чрез, по време на работата си. Разбира се, че в Великобритания имаше дълга дискусия. Естествено, че най-добре е да има международно споразумение. Аз не съм убеден от много думи. Аз нямам възражение срещу това Европейския съюз да използва своето влияние решение, за да се постигне напредък и за да принуди е, страните от други места по света да предприемат нещо. Е, сега, финансовите последици за въздухоплавателните компании, ако ние вземем е, е, едностранни действия ще бъдат вредни и Петър Лизе го каза. Е, комисията прави предложение, в което има идея за е, обмен на емисии само в територията на Европейския съюз. Според мене мога да защита, да защитя такава позиция. Но какво се случва, когато операторите не плащат? когато те знаят, че за момента е, те е, не плащат по процедурата Stop the Clock. Какво правим, ако държавите членки не са сигурни, е, че ще се съберат парите? За момента очевидно нищо не се прави и ние не правим нищо. Аз съм напълно съгласен, че трябва да си е, позволим е, да не ни е, задължават Китай и Airbus, обаче доколко сме подготвени да действаме при потенциална търговска война, ако настояваме за плащане. Аз подкрепям принципа ние да въведем такси за полети възоснова на Европейския съюз. обаче, ако в последствие се върнем назад, ние ще се почувстваме унизени и няма да сме постигнали нищо. Това е всъщност моята тревога. Принципът ми допада. Ако заедно, обикно, обединени ние вървим, за да го постигнем, нека да вървим напред, но се страхувам, че това няма да се постигне. Въпросът е, ние ще влезем ли в такава игра? Ще или, е, уви, можем да предвидим още от сега, е, още от сега неуспех. И ако действително ние предположим е, неуспех, нека да бъдем предпазливи. Аз а, аз, знам, аз знам, че всъщност малко се връщам назад, е, слушам дискусията, обаче не забравям, е, че цялото упражнение днес не покрива всичко това е, с лаври и в слава. Man sieht, dass Ratserfahrungen da sind. Чувам се копите от съвета, от, от работата в съвета. Да, вие сте свършили чудесна работа при изработването на проекто доклад. Аз искам да кажа, че из, е, така изключително добре е, е обяснена позицията в проекто доклада. Като цяло аз съжалявам, че Европейския съюз, ако не е изцяло, то в значителна степен се подава на политически натиск. Както Петър Лисджа, както каза, търговията с емисии в въздухоплаването се предполагаше, че е законно. Това обаче не е променено с никаква резолюция под влияние на политически натиск. Както Питър ли заказа, има оплаквания за това, че било много скъпо, но това е пълна глупост. Е, промените в цените на полетите за самолети е от 100 до 1000 пъти повече от цената на търговията с емисии е, става въпроса нали, за цената на търговията с емисии на полет. Съгласна съм, когато Петър Лизе казва, че правителствата са непоследователни, от друга страна, е, те се оплакват, е, че има минимален напредък във Варшава, обаче при търговията с емисии във въздухоплаването, те дадоха възможност на въздухоплавателните компании да водят процедурата. И аз се чудя до кога ще продължи е, такава непоследователност. Във всички случаи обаче Физическия факт е, че търговията с емисии във въздухоплаването бързо нараства и ние трябва да се заем с този въпрос. Комисията предпочете да, да отстъпи в значителна степен, защото бях отправени политически критики. Как да реагираме ние при дадената ситуация. Аз смятам, че в предложението има много положителни елементи, като например директните доходи от търговията към мисиите за промяна в климата, а освен това да има и срокове. Ние чакахме е, да, години, но да не чакаме прекалено много години, за да се вземе реално решение. Е, защото в противен случай, когато спре стоп the clock, се връщаме към първоначалната система. Аз мисля, че това е един минимум. Вероятно, зелените ще предложат укрепване на предложенията на Питер Лизе, като например е, морските пространства. Аз е, мисля, че тези, които са покрити е, с търговията във въздухоплаването, не бяха предвидени първоначално, но трябва поне да бъдат изключителни економически зони е, е, е, защото смятам, че 12 мили е прекалено малко разстояние. Трябва да видим какви да са и праговите стойности на емисиите, да се разшири системата на търга И, е, както вече казах, някои страни действително е, действат непоследователно. Разбира се, Альтернатива би било да има такса върху горивото за емисиите, чието отражение би било същото. Но, както знаем, законодателната процедура по всеки данък е все по-трудна. Така че, по принцип, аз смятам, че парламента е, трябва е, да подкрепя първоначалното законодателство. Парламента трябва да бъде ясен, е, че всяко намаление на покритието би било само временно. Сатуаси, Мартин Келенан. thank you, Chairman. Господин Келман, има думата. Благодаря, господин председател. По принцип избягвам подобни изявления, защото вреди на репутацията ми, но този път трябва да призная, че съм заглоша с Крис Тейвис по тази тема. Направо невероятно по някой път какво се случва с колиците. Съгласен съм, че въпросът, който зададе Питър, е много основателен. Да, това е един от водещите принципи на Европейския съюз и ние трябва да го защитаваме. Но от друга страна, говорим за сравнително незначителни суми. Говорим за суми от порядъка на 1-2 евро на полет. И би било местно да се запитаме защо сме склонни да правим толкова яс, толкова големи изявления и да вземаме толкова строги позиции по толкова незначителен въпрос защо вземаме подобна позиция спрямо Съединените щати и Китай по един толкова незначителен всъщност въпрос? Това е един уместен въпрос. Вторият въпрос е за неспазването на изискванията, защото независимо дали това ни харесва, винаги продължават съществуват държави в, като Германия, Обединеното кралство, летища като Франкфурт или Хитро, които наказват авиокомпаниите, които отказват да плащат определените от правителствата такси и съответно знаете каква е позицията на държавите членки. Те не искат приемането на подобни а, такси, включването на, на компанията в сета и това просто няма да се случи. Така че съм съгласен с Крис Дейвис. Каквото и да говорим тук, това няма кой знае какво значение, защото в крайна сметка държавите членки ще вземат решението и те няма да приложат, те няма да приложат на практика. А, тази нова разпоредба. И в крайна сметка всичко ще завърши с един доста унизителен за нас провал. Това ще се случи, ако продължаваме да работим и достояваме нашата позиция по този начин. Ето защо предлагаме възможност за разширяване на схемата до 2020 година с възможност за преразглеждане през 2016 година след а, а, Генералната асамблея на ИКАО, като трябва да има възможност за преразглеждане на разпоредбите през 2017 година след предвид решенията, които се вземат на заседанието на ИКАО през 2016 година. По-важното е да не се стига до, между, до напрежение на международната сцена по това досие, което всъщност не е толкова важно от финансова гледна точка. И както всички знаете, държавните членки чисто просто никога няма да а, приемат а, ипотекиране на средствата от тази схема. Като цяло смятам, че трябва да се стремим главно към постигане споразумение на международен план, това трябва да бъде основен приоритет, тъй като ако продължаваме с, да настояваме за това наше предложение, това със сигурност ще, ще не вреди значително на отношенията ни с трети страни, в частност с Съединените щати, които много се притесняват от нашият а, отговор. Има сериозни притеснения за а, това какво ще се случи, когато други държави не защитат нашите правила. И в крайна сметка много заинтересовани страни, включително и представители на индустрията, смятат, че, че тези разпоредби, които ние предлагаме, не отговаря на, на международните разпоредби, договорени в рамките на ИКАО и че тези разпоредби ще доведат до, до, до значително изкривяване на конкуренцията, което в крайна сметка ще бъде в ущерба за, Америка, за европейските авиакомпании и ще навреди като цяло на, на схемата за търговия с емисии. Разбира се, при все това не бива да забравяме, че ако не успеем да постигнем споразумение по това досие до края на април, ще се стигне до връщане към схемата с търговия с емисии в най-разширения си мащаб, който беше прият преди 4 години и знаете какво следва след това. Различни мерки, ответни реакции от търговско естество и други реакции от трети страни. Така че смятам, че трябва да можем да продължим да работим съвместно за намиране на някакво решение в съответните срокове, но трябва да има също така и възможност резервен план, ако усилите ни дадат резултат ist nicht da. Dann geht es weiter mit Holger Kramer. Ja, vielen Dank. Äh, jetzt nicht... Благодаря. Няма да повтарям това, което казаха вече колегите, но нека ви напомня, от 6 години се опитваме да включим авиацията в търговията с емисии. И още от самото начало имахме проблема с третите държави те не приеха нашия подход. Получихме протести от щатите и това продължава до момента. Сега какво се е случило до момента в Международната организация за гражданска въздухоплаване и КАО? Е, това се игнорира и от комисията. Има текст, който се позовава на ситуацията в Европейския съюз. Говори се за това, е, че държави могат да предприемат мерки за търговия с емисии, ако искат. Това е странно за ИКАО. Тоест, е, това е нещо като обявяване на война, като едно военно настроение. А според мен реакцията на комисията не е много разумна, защото в такъв случай ние провокираме нови конфликти с трети страни. Не става дума толкова за въпроса, кой от юридическа гледна точка е прав. Може би сме прави, но това нищо не ни носи. Не ни носи нищо, ако а, остатъка от света не приема нашите норми и подходи. Не е разумно да поощряваме, да а, защитаваме този airspace модел – Драги Петелиза и Матиас Гроте, тук не става дума за разходи, става дума за това, кой взима решенията при въздухоплаването, при правата за въздухоплаване. А дори и да подкрепим модела Airspace, то трябва да заложим поне условието този модел да се приеме от нашите партньори. Това би било по-умно. По-умно би било да се продължи изпирането на часовника, за да не застрашим процесите, които се случват в ИКАО. Има много държави, които не искат да поемат международни ангажименти. И ако ние продължим да сме упорити, Та тези държави ще кажат, ми да, Европейския съюз отново създава проблеми, ние ще се отдръпнем от сътрудничество. Смятам подхода Airspace за неудачен. Не става дума тук и за политическа воля, става дума за реалност в международен контекст конфликта с трети държави преди спирането на часовника ще избои с нова сила. Благодаря. Рита Корола е следващият оратор. Um, Много ви благодаря. Аз съм докладчик по това становище за комисията ИТРЕ и бих искал да подкрепя казано господин Дейвис и господин Крамер. Надявам се моята подкрепа да ни повлияе по някакъв начин на вашето решение, но е вярно, че времената се променят и идеите по отношение на захоплаването от преди е... няколко години вече не са валидни днес. Държавите шейки променяха своята позиция и днес сме свидетели на резултатите от тази промяна. Затова и предложението и позицията на Европейската комисия е неприемлива държавите членки вече не подкрепят този подход. И бих искала да подчертая, не бива да схлопясме Европейския съюз да включи вътрешно европейските полети в схемата стълковия с емисиите, като финансовите въздействия не е толкова съществено, но политическите последици са много сериозни предложението на Европейския съюз за разширяване на схемата за търговия с емисии и обхващането на трети страни, на полети на авиакомпании трети страни при прелитането на европейското пространство ще доведе до много сериозни политически проблеми. Ще доведе до търговски войни, които представляват за нас огромен проблем. Именно подобни мерки вредят на свободното движение на европейските граждани и в последствие могат да не вредят на международните търговски потоци. По този начин, в крайна сметка, са в ущърп на Европейския съюз. Ето защо този модел, основаващ на въздушното пространство, предложен от Европейската комисия, предлага разширяване на обхвата на схемата от 9% от световното въздушно пространство на 13% и на европейско равнище от 27% на 39%. Но това предложение, пак казвам, ще, пов... ще навреди на търговските отношения и ще възпрепятства постигането на споразумение на международно равнище. Ето защо Смятам, че това е поредният пример за проблемите в действията на Европейския съюз, тъй като Европейския съюз от такава степен е обсебен от собственият си модел на своята схема с търговия си мисия, че това му пречи да приеме позицията на останалите заинтересовани страни. В случая с схемата с търговия с емисии, нашите е, страни партньори са съгласни с самата идея, че трябва да има мерки за намаляване на емисиите от паникови газове, но не са съгласни с това да приемат модела, който се да им налага Европейския съюз. Въпросът ми е защо поставаме така? Дали това е политическа суета? Дали е някакъв вид политическа гордост? Става ми се, че със своите поведение и със своите предложения Европейската комисия за нещастие поставя под заплаха евентуалното споразумение за борба с изменението в климата в рамките на Международната организация за въздухоплаване. По всички тези причини, като докладчик на комисията ИТРА, аз предлагам да се удължи клаузата за спиране на часовника до 2016 година и да не се налага схемата с търговия с емисии на нашите международни партньори. Както знаете, през 2016 година ще се проведе общо събрание на ИКАО и се очаква тогава да се постигне международно споразумение. А в очакване на това международно споразумение трябва да запасим клас за спиране на часовника. Защото дори и само сключването на вътрешно, само на вътрешноевропейските полети в СТЕ, Европейския съюз показва, е пример за подражание, но без да налага своя модел на останалите. Искам да поздравя посетители от е, Финландия, поканени от госпожа Корола. Добре дошли. А сега е, думата има Паса Айхаут. Благодаря, Матиас за пореден път дебатът е наистина впечатляващ. Има хора, които мразят схемата с търговия с емисии и това не е нищо ново за нас. Тяхната позиция ни е добре известна отдавна. Мартин, не знам всъщност чия репутация, репутация ще пострада повече ти или тази на Крис, ако си съгласен с него. Мисля, че и двамата би трябвало да се притеснявате, защото ако Мартин и Крис започнат да се съгласяват, значи нещо наистина не е вред. И действително мисля, че има проблем с разискването, което водим в момента. Всъщност, къде започна цялата, цялата тази дискусия относно авиацията и схемата с търговия и с емисии? Всички знаем, че стекло на въздухоплаването не плаща нищо. Винаги говорим за принципа а, замърсителят плаща, но може би крайно време е да престанем, защото всички спестяваме разходите на въздухоплаването. И компаниите, като British Airways и Lufthansa, са ни много благодарни. Но ако погледнем защо Европейския съюз изобщо реши да, да включи възхоплаването в СТЕ, защото решихме все пак да, да направим някакъв напредък по отношение на възхоплаването, ако не се постигне споразумение международно равнище. Винаги сме настоявали с това международно споразумение. Ако обаче погледнем това споразумение на ИКАО, първо оказва се, че те си поставят свои собствени цели до 2020 след 2020 година. А това наистина е зашеметително. Това е единствената индустрия, която си позволява сама да си определя целите. На второ място, те също така предвиждат да направят собствен преглед на постигнатото. Тоест, ако решат през 2029 година, че целите им трудно ще бъдат постигнати до 2030 година, те ще могат да си поставят нови по-постижими цели. И отново е зашеметяващо, че ние позволяваме на даден отрасъл сам да си определя целите и да ги променя както си иска. И ако действително допуснем това с ползването, което ще бъде сключено през 2016 година, още от сега сме сигурни, че, ще, че това международно споразумение ще предвижда редица са изключения. Това ни е ясно още от сега, а до 2016 година ни остава още много време. И ако смятате действително, че а, в ИКО се постига някакъв напредък, моля ви, почетете малко по-внимателно техния текст, защото той е един от най-слабите текстове, които някога съм виждала. А доколкото разбирам и Мартин и Крис се притесняват от неспазването на разпоредбите. Аз пък се притеснявам, че липсва политическата воля. И колкото по-малко политическа воля има, толкова повече няма да се спазват правилата. Крис, кимаш знак на съгласие, но ти самият си политик, ти задаваш въпроси. Моят въпрос е, на лице ли е политическата воля? Това обаче не е правилният въпрос, който трябва да задаваш. Ти по-скоро трябва като политик да отговориш на този въпрос. Вие, ти, Крис и ти, Мартин, имате ли политическата воля? Въпросът е дали ние имаме политическа воля. И затова и останалата част на света си позволява в момента да напада Европейския съюз. Ние напълно загубихме своят авторитет защо? Защото казахме, ще направим нещо, ако не се постигне международна сделка. Не се постигне международно споразумение, тогава ние решихме в такъв случай ще спрем часовника за малко. Сега изглежда, че пак няма да се постигне международно споразумение. Какво казваме ние? Ами тогава съвсем скромно ще се опитаме да приложим някакви разпоредби, но само за нашето вътрешно въздушно пространство. И дори пак обсъждаме възможността да, реши, да удължим срока на спирането на часовника. Това не е поведение, което Европейския съюз иска да показва. По този начин показваме, че нямаме политическа воля. И съответно, ако представителите на, възр... на сектор на възхопаването наблюдават а, това разискване. Те ще чуят колегите от либералите, колегите от другите политически групи, които очевидно не разполагат с политическа воля да наложат някакви мерки. В такъв случай те ще продължат да действат по същия начин за бъдеще. Пак повтарям, истинският въпрос е дали ние всички имаме политическата воля. Петър, много ти благодаря за усилията, които полагаш, но това, което постигаме към момента, просто не е достатъчно. Ние вече подаваме на натиска, който ни се оказва. А аз както виждам нещата, към момента още не е постигнато международно споразумение. А ако предложението на комисията и това на Петър Лиза бъдат прието, то тогава политическата ни воля ще бъде още по- повече подронена и възхоплаването ще прави каквото си иска. цялата този дебат става все по-смехотворен и безсмислен и все повече дискредитира Европейския съюз. Ние носим политическата отговорност, а много малко от колегите тук сякаш са готови да я поемат. Yes, thank you, Mr. Chairman. Um... Благодаря, господин председател. Доколкото това ме засяга дискусията, темата за емисията от въглероден двокис от въздухоплаването отиват много по-далеч от е, самите въздухоплавателни компании. Въпрос на способност, политическа воля и политическа способност да се направи нещо по промените в климата. Нека да сме ясни. Няма нито един довод, нито един единствен довод е, защо да не направим нещо във връзка с е, емисиите от въглероден двуокис от въздухоплавателните компании. Ние сме съгласни. Обикновено е, разходите не са големи. Обикновено се говори за разходи, докато сега те не са въпрос. Това е почти едно кафе, което си купувате преди да се качите в самолета. Питър Лиза каза всички цифри по разходите, но също така евентуалното увеличение на емисиите за бъдеще. Е, така че основните доводи, за да направим нещо, е, бият доводите против е, за това да не се прави нищо. Сега говорим за какво да бъде как, на полет, какви да бъдат праговете на полетите. Винаги има такива нива, когато се лети от тук до там. Така че, ако довода, че не трябва нищо да се прави на международно ниво, също не е състоятелен. Така че, отново няма довод. Ние е, решихме от днес за утре, през 2008 година, в Европейски съюз да се включат въздухоплавателните компании в е, е, търговията с е, емисии. Миналата година аз подкрепих Stop the Clock, защото реших, че има смисъл да упражняваме натиск и да се опитаме да постигнем международно споразумение. Какво обаче, е, какъв беше залога? Какви ще да бъдат последиците, ако е, няма международно споразумение? И съответно въздухоплавателните компании не постигнаха споразумение. И е, това, което решиха, беше забележително, току-що се каза. Ни, по предложението на Европейската комисия. Мисля, че то е умно е, да се пред... да... Е, мисля, че то е по-ограничено от първоначалното, но е умно, че нещата се движат. Много се радвам, че в доклада на Петър Лиза се споменава това. Така че не говорим за цена. Това е другия довод. Това е въпрос само на политика. И ако е въпрос само на политика, нека да покажем, че Европейския съюз е, разполага с е, е, силната политическа воля, с която останалата част от света все пак трябва да се съобразява. Не само по въпроса за климата. Нека да покажем, че имаме политическа воля да действаме решително и обединено. Ето защо се безпокоя от дискусията, която се води днес, защото решителността и и е, факта, че сме единни, не се чува тук, дори не и в Комисията по околна среда на Европейския парламент. Мисля, че ако е, е, направим категоричен ход, ще покажем, че сме лидери в света е, по промените в климата. С удоволствие бих подкрепил това. Благодаря на Питер Лиза по този доклад и се надявам бързо да се стигне до документ. Yeah. Господин Себер, уважаеми колеги, искам изрично да подчертая и да подкрепя предложението на Петър Лизе. Виждаме от правна гледна точка. Няма проблем. Нека се запитаме обаче. Взимаме ли си ние самите на сериозно и или пък се оставяме да ни диктуват други какво да правим в собствения си съюз. Останалите наши големи партньори, Китай и Штатите, те си играят по старите стратегии. Много е просто. Значи, въпросът е ушки таксите, а не принципите. Трябва като общност да защитим нашите политически и економически интереси. Това е централният въпрос. Искаме ли да действаме общо, което е разумно, имаме правните компетенции за това, или пък не искаме да действаме единно. И всички останали аргументи могат да придобият в такъв случай по-подчинен по-подчинена функция. Нека не се оставяме трети страни да ни влияят върху, да не, да не влияят върху нашите мерки може да кажем, това е намеса във вътрешните ни работи. А, това е и една историческа ситуация. Когато малките владетели са били в Германия силни, големите са били по слави Така че може да извлечем и тук поука. Ако искаме по-високи такси в Европейския съюз, се получава огромен проблем и то проблемът се получава, ако не сме единни достатъчно. В такъв случай системата за търговия с емисии няма да бъде взета на сериозно от другите ни партньори. Не бива да имаме аргументи от рода на търговски войни. Това не е така. Това е просто празна заплаха. Надявам се, тези омекотени мерки все пак да задействат. И на второ място се наля... надявам да обвържем средствата с постигането на целите. Защото като общност сме по-силни. В крайна сметка трябва да вземем решение, искаме ли общност подход или не. Искам да помоля всички хора, а всички колеги тук да помислят, на къде да се движим. В дългосрочна перспектива може да сме силни, само ако действаме заедно. Ако не действаме заедно, то бих казал, това е трагедия за цялата общност. Благодаря. Представете си как би изглеждал дебата в Национална комисия. Добре, по-нататък продължаваме госпожа Кукович. президент. Uh, Благодаря, господин председател. А, когато идвам а, пеша до парламента, а, ако няма мъгла и облаци, само два дена тук няма облаци. Рано сутринта в 7.30 можете да видите небето над главата ви. И виждате е, е, колко много частици от самолетите има е, под небето. Можете да го видите всяка сутрин. И аз мисля, е, че това е въпрос на е, осъзнаване на проблема, защото въздухоплаването расте много бързо. И всички ние като политици трябва да мислим за това. Трябва да мислим за здравето си трябва да мислим е, е, за бъдещия си живот и за живота на децата си. Това не е въпрос само на пари, а въпрос на съзнание. Как ще живеем след 10 или 15 години, ако не се направи някаква промяна? Трябват ни решения. Аз не мога да кажа, че всяко решение е правилно, обаче трябват промени. Да разберем какво се случва. Какво се случва над главите ни. Може би хората, които живеят в големи градове, вече не могат да реагират. Но аз реагирам, понеже съм от страна, която не е толкова замърсена. Не мога да се съглася с огромната критичност. Мога само да кажа, че трябва да намерим най-доброто решение всеки от нас да има възможност да добави собствената си идея за подобряването на това предложение. Но не можем да кажем, че не трябва да правим нищо. Като едновременно с това трябва да мислим за технологията, за новите източници, които са необходими. Ние не можем да живеем е, е, след 30-40 години по същия начин, по който живеем днес. Благодаря. Благодаря. Наистина, прави сте, ако, си, ако погледнем в момента небето, 200, 200 самолета летат над Европа в момента. Госпожа Корола. Искам да кажа нещо за моите гости. Те са представители на синдикатите в стоманената индустрия. Аз съм загрижена за европейските работни места. Стоманата, стоманено-преработвателната индустрия в Финландия произвежда много емисии и моите гости са загрижени за това, обезпокоени са, че нашата политика ще им коства ще им коства работните стра... места. Председателят, аз ги поздравих. Аз също в моя регион имам стоманопроизводители. Аз идвам от област, където има много промишленост. Е, естествено, хубаво е човек да има връзка с избирателите си. В противен случай бихте били един много лош политик. А, а сега давам думата на комисията за реакции, за становище. Връщаме се, значи, колеги, в нормалния си модус. Благодаря, господин председател, благодаря, колеги за богатата и интензивна дискусия. Ясно е, че ситуацията от политическа гледна точка е много сложна и, преди, и предизвикателна. Трябва да действаме отговорно. Бързината е важна тук. До април трябва да уточним правното си основание и трябва да работим конструктивно. Всъщност всички а, заинтересовани страни трябва да реагират така. Европейската комисия винаги се съсредоточавала върху глобалното действие на въздействие на предложенията си. За това ние предложихме спирането на часовника пред, преди време. И през това време ние не сме стоели с кръстени ръце, Говорили сме с заинтересованите страни и се опитахме да намерим конструктивно и консенсусно решение. Една от преференциите на нашите партньори беше именно подхода Airspace. Ние под, по, отразихме този подход в нашето предложение – И смятаме, че това беше разумно, защото на международно равнище този подход е добре прият, прият е от ИКАО. Искам да кажа, че не е разумно да се прекратяват предприятите мерки. Имаме възможност в момента да е, окажем влияние. Какво правим ние с нашето предложение? Е, даваме възможност за по-нататъчни екологични действия в авиационния сектор. Това беше централен приоритет до момента в Европейския съюз. Това е и отговор на желанията, на загрежеността на нашите партньори. Ние смятахме, че това е компромис, който е приемлив за нашите партньори в светлината на глобалния прогрес. Освен това, отразява и принципа за недискриминация. Всички оператори, които оперират едни и същи маршрути, трябва да бъдат третирани равнопоставено. Също така смятаме, че направихме най-доброто, за да уважим резолюцията на ИКАО. Вие ще видите, че има определени параграфи в текста, които отразяват заключенията на ИКАО. Въпреки това, ние получихме сигнали, че тези текстове могат да се тълкуват така, че трябва да получим одобрението на операторите, които правят бизнес в Европа. Ако обаче човек иска да е играч на глобално равнище, то той трябва да вземе предвид и националните правила и да ги спазва. А погледнах някои от измененията от Петър Лизе те не са включени в нашето предложение. Е, нещата свързани е, е, просто защото ние доста бързахме. Ако променяме основните характеристики, това ще промени хода на преговорите. Това ще намали възможността нашето предложение да има широко екологично въздействие. Аз разбирам колегите, които поставят правоприлагането като предварително условие за формулиране на европейски политики. Ние предприехме спирането на часовника, но в същото време отговорихме на загрижеността за това дали ще има ам, съгласуваност от страна на нашите партньори. Имаше такова съгласуване за 2012 година до 98%. Сега въпросът за прилагането на бъдещите норми от страна на Европейския съюз. Това е критичен въпрос. Най-накрая, благодаря на докладчика за подкрепата на нашето предложение. Ние продължаваме да смятаме, че нашето предложение е, задава добър начин на процедиране. То е техническо солидно предложение и е приложимо. Ние ще продължим да сме във връзка с всички партньори и ще се погрежим за това взаимното вземане, съвместното вземане на решение да бъде гарантирано и решението да бъде взето до 30 април. А сега Петър Лизе има думата за заключителни бележки. Благодаря. Благодаря на всички колеги, които по принцип подкрепят моя подход. Някои казаха, че жалко, че някои други колеги не го подкрепят, но разбирам, че има критика, разбирам, че някои колеги ме виждат като прекалено амбициозен, други ме виждат като недостатъчно амбициозен, но така или иначе може би може да се споразумеем някъде по средата. Направих това предложение в контекста на факта, че се намираме между две екстреми екстремни ситуации. От Зелената, от Сато Хаси и от господин Айхот чух предложение да вървим още по-нататък, за разширим европейското въздушно пространство. Други колеги казаха да оставим нещата както са си. Аз не съм съгласен с тези два подхода. От правна гледна точка предложението тези предложения са защитими, но смятам, че ИКЕО е, че при Акео се наблюдава желание за напредък. Нека покажем добра воля. И смятам, че е разумно да подкрепим предложението на комисията и да не задействаме отново старото законодателство. Който иска да ме подкрепи и да върви с мен, нека го стори. Аз и в другия си доклад за микродиагностиката смятам, че при този доклад и при настоящия доклад трябва да има пленарно обсъждане, но в такъв случай конфликта ще се само обостри. Затова по-добре е да работим а, с другите комисии, да получим мандата след сондирането в другите комисии и гласуването на 30 януари. Е, е, Госпожа Корола каза, че нещата и така са си добре, но дебатите, които видях в Комисията по промишленост и в другите комисии, заключенията бяха, че в крайна сметка европейската авиация ще бъде окастрена. Други колеги казаха, че натоварването не е голямо. и че то, вър... и че то върви само до 2020 година. Когато взехме решението за спирането на часовника, към мен бяха отправени много ам, а, остри писма от страна на бизнеса. Затова аз казах, а, ние приемаме тази инициатива с причасовника само за една година и аз искам да си удържа обещанието. Сега, ако не включим международната авиация, съществува възможност е, полетите да бъдат излишно субвенционирани и това означава е, изкривяване на конкуренцията. Ако кажем на европейските авиокомпании, че Stop the Clock е нещо прекрасно и няма да има изкривяване на конкуренцията. Какво ще си помисли бизнеса? Веднъж казваме едно, после казваме друго. Това е незащитимо. Сега на въпроса от Крис Дейс, Дейвис и Мартин Келлен. Какво да направим с съгласуването, с съответствието? И при Stop the Clock има съгласуване. Не може да подведем под отговорност, така да се каже, авиокомпании от Китай и Индия. Но в крайна сметка трябва да се погрижим за мерки, които да осигурят съответствието. <clears throat> На някои авиокомпании доброволно заради имиджа си натоварват и е, извън европейските полети. Те не трябва да го правят, но решават, че това е отговорно. Штатите нямат никакъв проблем с въздушното пространство с този подход. И който е пътувал в щатите с самолет, е, трябва да знае, че американското въздушно пространство за американците е свято. Те не допускат никакво влияние там. Ех, тук имаме общо предизвикателство с американците. Тук може би може да се споразумеем. Сега при европейското законодателство имаме и темата правоприлагане. Това е много важно за всички нас. Ще ви дам един пример. Аз в моя избор, избирателен район също имам стоманопроизводители, имам контакт с синдикатите. Нека видим следната ситуация. В Финландия заводите са много модерни, в Германия по принцип също и ние правим едно законодателство, европейско законодателство, И китайското правителство казва следното. Ние е, оперираме един стоманопроизводителен завод в Италия или във Франция и не искаме да спазваме вашето законодателство. Е, това е в крайна сметка китайска собственост. Добре, как да реагираме ние? Как може да кажем на нашите избиратели, че Китай ни забранява да правим законодателство в Европа. Това, което казва, в, това, което казва комисията в Китай не въжи. Искаме ли да позволим на китайците да ни забраняват да правим законодателство? Това каза Рита Колара, Мак... Крис Дейвис и другите колеги. Ам, ако е толкова лесно китайците да ни се месят, това е нещо, оказва се, доста сериозно. Така че въпросът за съответствието е много, много сериозен. Трябва да <clears throat> се застъпим по-силно пред съвета, той да е по-категоричен. Съветът през 2008 година тогава той взе следното решение. Ако авиокомпаниите не приемат законодателството, то авиокомпаниите ще бъдат санкционирани. Аз не смятам, че това ще се случи. Заплахите са големи но поне нещата са така записани в законодателството. А трябва съвсем конкретно да кажем на държавите членки, че те носят отговорност. Въпросът тук, слабото място е доходите. Ние нямаме изискване приходите да бъдат обвързани с целите, а именно нови технологии, подкрепа за политиката на по климата в трети страни, общи действия. Това може да направим в бъдеще. И евентуално държавите членки биха могли да заделят допълнителни 10% от данъчното си облагане. Но държавите членки имат проблем с целеполагането и целеобвързването. Това е принципен проблем и него трябва да го преодолеем. В противен случай в други области ще имаме проблеми. Не може пред този пункт винаги да се спираме и да правим компромиси. Благодаря. Благодаря. Wir werden, um, die Deadline für die Abwendungsanträge ist der 19. Dezember. И така, 12 декември, 12 часа е крайния срок за подаване на изменения. А на 23 януари ще гласуваме в комисията. В 30 гласуване в ИМКО. А през април доклада ще се гласува в пленарна зала. И така, това приключваме тази точка. Продължаваме с точка 23. Размяна на мнение с Европейския орган за безопасност на храните по въпросите за аспартама. Представителят на ЕФСА, на Европейския орган, получава думата като първи оратор. Gut, diejenigen, ciao. Diejenigen, die daran teilnehmen wollen, sind herzlich eingeladen weiter daran teilzunehmen, sonst ganz kurz warten. Колегите, които искат да участват в дебата, моля нека имат добрината да изчакат за момент, докато се възцари отново тишина. Така, имате думата. Uh, Благодаря ви, господин председател. Името ми е Юбер Делакер и не съм тук с няколко колеги, които са по-добре запознати с техническите аспекти на темата, която обсъждаме. Ако сте съгласни с мен, предлагам да ви предлагам да ви представим темата в рамките на 3 до 5 минути. ако нямате нищо против, държа да отбележа, че Спартан е първият подсладител, който беше преразгледан в рамките на програма, която изтича през 2020 година. Принципът на преоценката на подсладителят е, че ЕФСА набра всички данни сама механизмите използвани за набиране на този, тази голяма база данни беше както чрез а, а, обществена, обществена обява за предоставяне на информация, както и набиране информация от наша страна. И сведенията, с които се здобихме, ни да даде възможност да направим пълна токсикологична оценка и оценка на въздействието. И накрая, преди да дам думата на колегата доктор Кас, държа отбележа, че проведохме и обществени консултации, в рамките на които получихме а, значителен принос и а, всички полезни сведения, кои, с които се добиха в рамките на тази обществена консултация, са използвани в а, нашата оценка. А сега, с ваше позволение, ще дам думата на доктор Кас, който ще ви представи за ня... в, ня... в рамките на няколко минути основните ни научни изводи. Благодаря ви. Най-напред бих искал да кажа няколко думи за химическата структура на аспартама. Аспартама е доста проста молекула, която на практика е изградена на два основни факта, които са аминови киселини. Говорим за аспараганова киселина и фенилалинин. Фенилалинина от сам, сам по себе си се променя по химически начин, за да се придобие сладкият вкус на аспартама. След приемане аспартама много бързо се разгражда на три елемента на метил, фенилаланин и аспар... аспараганова киселина като по този начин напратиха само аспаргановата киселина навлиза в кръвообращението, както всички останали киселини, които се съдържат в традиционната ни закуска. А какво се случва с метанола? Метанолът, който се освобождава при разпада на аспартама е същият като аспартама, който получаваме чрез по двете които приемаме и който влиза естествено в нашето кръвообращение. Трябва да отбележим също така, че метанола се секретира по естествен път от, от нашите, нашия организъм, тъй като той е важен за функционирането на редица органи. Трудно ми е за толкова кратко време да ви представя всички, подробно всички изводи от нашата научна оценка, затова бих искал да се спра на няколко основни елемента, свързани с раковите заболявания и токсичността за околната среда. Така на първо място стигаме до въпроса дали аспартама предизвиква ракови заболявания. Имаме 8 а, научни проучвания, проведени от различни представители на индустрията, но също така и от а, органа за безопасност на храните за Съединените щати. И нито едно от тези проучвания не предоставя доказателства, че аспарта му предизвиква ракови заболявания. Едновременно с това сме наясно с проучванията на един институт, в който се твърди, че Аспартама предизвика ракови заболявания, в частност ракови заболявания на кръвта при плахове и че също така допринася за цялостното влушаване на, на здравословното състояние на тези животни. Освен това, при по-скорошно проучване на редица изследвания по, по, на раковите заболявания, изготвени от този център, проучвани изготвени от американски патолози по поръчка на агенция в САЩ, се доказва, че някои увреждания на респираторният апарат погрешно са определени като туморови образования. други подобни резултати бяха анализирани през 2006 и 2009 година от ЕФСА и според нас не водят до извода, че аспартама предизвиква ракови заболявания. Ето защо е цялостното ни заключение, че не разполагаме с доказателства за факта, че аспартам може да предизвиква ракови заболявания. Следващият въпрос е свързан с въздействието на аспартама върху бременността високи равнища на аспартам при бремени плъхове дават, показват въздействие, като например ограничени малформации на зародиша и загуба на тегло. Но прилагането на големи дози аспартам при бременни зайци доведе до а, факта, че животните престанаха да се хранят и в някои случаи се стигна до спонтанен аборт. В някои конкретни случаи аспартама се използва се, ще беше а, тестван чрез отделните му поставки, именно фенилалинина и аспарагановата киселина и се показ, стигна до извода, че фениланина дава същите резултати като а, аспартама върху бременните зайци, откъдето стигнахме до извода, че въздействието на аспартама върху бременността е същото като въздействието на, сем... на фенилалинина, което е нормално, защото фенилалинина е познат като токсична киселина, която е свързана с специфична патология у хората при хората страдащи от а, тази патология, високото равнище на, тази, на, фени, на фенилалинина води до натрупване на токсичност в организма на човека. Съществува също така много ясни клинични насоки на световно равнище, където се определят безопасните равнища на фенилалинин при пациентите, които страдат от тази патология. Също така се предвиждат и равнищата на съдържание на тази киселина в кръвта, свързана с потреблението на аспартам. И а, се, стигна, че, се стигна до извода, че дори и максималната доза от а, на 40 мг при 40 кг тегло няма да доведе до а, опасни равнища на фенилалинин в кръвта. Ето защо основните заключения, основните заключения са, че аспартама не предизвиква рак и не предизвиква а, малформации при зародишите при бременни жени. Ето защо а, нашият панел стигна до извода, че аспартама е безопасен за употреба от а, страната от страна на нашата, на нашата агенция, че няма нужда да се преразгледа максималната доза от 40 мг за 40 кг тегло. Въпросът е дали трябва да сме изненадани от този, и този извод, а именно, че няма проблеми с безопасността на аспартама предстоящите. Този отговорът е не. Защо? Защото самият аспартам, както казах, не навлиза като такъв в тялото, а незабавно се разпада на трите елемента фенилалинин, аспарагано киселина и метанол в тялото. И нашата оценка доказа, че това разпадане на трите елемента на аспартама И а, дори при максимална доза на приемане на аспартам се достига най-много 10% от максималните допустими дози на трите отделни елемента, които току-що споменах, на които аспартама се разпада. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви. Давам думата на колегите, които искат да се изкажат. Голяма част от колегите отсъстват. Петър Лиза не иска думата. Линда Макеван. Госпожа Лепаж е тук, иска думата. Петър Лизе? Не, не искате. Добре. Линда Макеван. Имате думата. Благодаря, господин председател. А, всъщност имам един въпрос Парос, тъй като госпожа Рот Берент трябваше да си тръгне, искаше да ви зададе. Въпросът е за конфликта, с, всъщност конфликтът на интереси на лицата, които са участвали в проучването през последните 5 години. Може ли ЕФСА да ни увери, че никой от участието в това проучване не е работил за а, отрасла на подсладителите? Е, мерси, е, мерси. Госпожа Лепаж, благодаря господин председател. досието за ЕФСА и Аспартам не накрая стигна до нас след редица от перипетия, защото, както си спомняте, Аспартама трябваше да бъде преоценен през 2020 година и след като ние няколко члена от Европейския парламент показахме, че проучванията, които бяха използвани за даване на разрешение за пускане на пазара в Европа, са проучвания, кои... с които нито ЕФСА, нито комисията на времето когато беше дадено решението, не беше запозната. Ето защо решихме да изтеглим оценката от 2020 за 2012 година. През януари ни беше, бяха представени първите резултати от проучването и те бяха много силно оспорвани, включително и от италиански и датски учени, в своите проучвания, те бяха доказали въздействието на аспартама върху зародишите и съответно проблемите от, от, потреблението на Аспартама от бремени жени. Стана също така ясно, че някои части от, от, от, от получването всъщност са копирани директно от едно получване през 2007 година, като 60 реда от общо приблизително 180 бяха копирани директно от предишния доклад, който не е много професионален начин за получване на за изготвяне на такова проучване. Затова и благодаря на ЕФСА за факта, че се предвид нашите критики в рамките на процедурата на обществена консултация, въпреки че някои от отговорите им бяха доста лаконични. Така стигаме и до въпроса, поставен тук още от госпожа Макеван. Сблъскваме се тук с проблем, който никак не е за пренебрегване. Проблемът не е за пренебрегване, тъй като ЕФСА прилага една прилага двоя стандарт на практика. Има 66 проучвания, които показват, че аспартама е сигурен. Според ЕФС 53 от тези проучвания са достоверни, 13 не са. Има голям брой проучвания, които доказват, че аспартама има отрицателно въздействие върху околната, върху здравето, извинете, но според ЕФСА нито едно тези проучвания не е надежно. Да, разбирам, че има някакви методологични проблеми с използваните животни и нататък, но не мога да разбера как е възможно всички проучвания, които твърдят, че аспартама не е надежден продукт, не се приемат за надежни проучвания от ЕФСА. Това е също нещо, което се, което се случи с бифсенол А на времето. Ние не, не можем да се примерим с подобен метод на работа. Не бива да забравяме също така, че основата за допустимият дневен прием на практика са данни на индустрията от 73 74 година. Тези данни никога не са публикувани в научни издания и на практика не са проверявани от учени. А знаете, че всяко проучване започва именно с това публикуване на данни в научни издания, където други учени да могат да ги проверят. В докладът, който ни беше представен днес, отново се споменават най-вече проучвания, които на практика не са публикувани. Или казвам с други думи, учените, които се противопоставят на безопасността на Спартама, няма как да имат достъп до тези проучвания. Съответно, моят въпрос е какви критерии са използвани, за да се определи дали дадено научно проучване е надежно или не. Защото, пак казвам, не мога да приема факта, че нито едно а, научно проучване, което е против аспартама, не е надежно. Вторият ми въпрос е дали действително се приемат само данни предоставени от индустрията, защото според мен именно това се случва. Третият ми въпрос е дали наистина проучването направено от лабораторията Асеретом, тъй като тези, тяхната работа се определи като ненадежно от едно проучване от 1977 година. И все още а, тези данни се използват за научна база на проучванията. Това са въпросите ми, господин председател, и трябва да отбележа, че аз продължавам да имам много сериозни съмнения относно тази преоценка на ЕФС и си задам същите въпроси като госпожа Рот Пенет. Э, Благодаря на Корин Лепаж. А, а, сега Давам думата на госпожа Лео Грант. Аз съм съгласна с всичко, което казаха колегите във връзка с преоценката. През 2012 година учен от ЕФСА заяви, че няма никакъв проблем и никакво допустимо съмнение. И е, тогава бяха публикувани резултати. Една година е, след е, това е, се съобщават нови резултати. Проучването обаче не е ново, а е преоценка на старо проучване, изводите от които са, че аспартам е безобиден. Това твърдят производителите. Има обаче независими учени, които не споделят това мнение. И затова Искам да чуя как ще обясните при положение, че има 55 критични проучвания, които са четени под лупа и е, всички те до едно са отстранени, защото е, не може да им се вярва. Нито едно от тези 55 проучвания не е ли достойно за доверие това ми се струва невероятно. Има и нещо друго, което е невероятно. Има органи по сигурността на храните в държавите членки, които се смятат, че тези 55 проучвания са сериозни и обосновани. И съответните държавни органи или не са обект на сериозно отношение от страна на ЕФСА. От друга страна, има проучвания, където има много грешки. Така, например, беше доказано пред ЕФСА, че има погрешни цифри и неверни факти в някои проучвания, които са служили за основа на становищата на ЕФСА. ЕФСА е уведомена за тези проучвания. Защо не се отнесла по-критично към тези проучвания? Аз е, мисля, че процедурата, която използва Европейския орган за безопасност на храните, всъщност е процедура при двоен стандарт. Не може е, да се каже, че аспартам е безобиден и е, безвреден. Аз Изобщо не съм убедена от това, което чух. Колегите също не са убедени, потребителите също. Това не е нито в интерес на работата на Европейския орган, нито на нашата работа тук. Господин, сега, е, господин Парньо, господин председател, скъпи колеги, е, на лице е скандал на лице е скандал е, с онова, което все по-често и по-често в кавички се е, нарича Европейски орган за безопасност на храните. Е, това твърдение е безпочвено, заявявам го и пред представителите на въпросния орган, така и на Европейската комисия. Мисля, че техните становища не отговарят на е, самата етика на научното проучване. Ние трябва да го заявим категорично. Е, уприците към вас са многобройни. Вече ви се казва, вие пренебрегвате на скоро направени научни изследвания. Освен това, вие не се позовавате на публикувани научни изследвания, плащат ви производителите. Има параграфи, които са пряко вдъхновени от тези производители. А, както вече каза и колегата Дагмарт Рьотберен, е, тя ви зададе въпрос. Е, на лице е скандал, няма на нова сметка да обяснявам това, което чудесно казах колегите, както госпожа Лютар, така и госпожа Лепаж. Има пет явни факта, които показват, че е невъзможно. Невъзможно е в е, съвременния свят, е, в който европейците и европейките се страхуват, започват да изпитват страх, особено като си припомним е, измамата с храна. Сега, през ноември, трябва да имаме предвид, че безопасността на храните трябва да бъде в заглавието на афиша, особено за органи, чиято задача е да защитят европейците и европейките. Какво става обаче? Е, стълкновение на интереси, проучвания, които са написани е, под перото на производителите, е, които просто не, нямат страх нито от Бога, нито от хората. Фила Юзо, 1 минута 30. Eh, eh, yo también quiero agradecer a la ESA. la Ане за минута и 30 секунди. Е, така, сега, не, говорите за дози спартам. Сега, но е, вие сте правили проучвания с аспартам. Какви са били дозите обаче? Е, токсиколозите знаят, че проблемът не е в активното вещество, а в дозата, е, защото е, дори и вода в неподходяща доза може да убие. Сега тук говорим за интереси. Когато имаш публикувани проучвания против аспартам, също се говореше за стълкновени интереси. Че това би, биха били интересите на производители на други подсладими, подсладители, които са по-скъпи от аспартам. Аз вярвам в е, Европейския орган. Мисля, че направените проучвания са честни. Ако не вярваме на е, Европейския орган за безопасност на храните, защо му даваме пари? Би трябвало да отменим финансирането. Има проучвания както за, така и против аспартам. Аз мисля, че и в е, двата случая това е въпрос на доза. Ако са 40 мг на телесно тегло и ни се казва, че е, продуктът е безопасен, сигурно е така. явно това е въпрос на двоен стандарт. Ако искате да разберете ин, интересите, вие е, така, на интересите в парламента има декларация за интересите на всеки един от тях. Ако имате проблем е, с е, даден тях, с, с, с техния корпоративен интерес, може би трябваше първо да се занимаете с тях, да отделите време да видите какви са интересите на всеки по-отделно, вместо да хвърляте твърдения тук в комисията. Това не е професионално. Ако имате някакъв проблем, кажете в какво се състои това. Обаче, нека да не говорим общо. Така че аз мисля, че е, това, което се твърди е под достоинството на тази парламентарна комисия. И искам само да кажа, аз пространно съм говорила в тази комисия по предишни въпроси и съм критикувала Европейския орган за това, че не взима под внимание всички проучвания. Аз, ние трябва да сме съгласни с това, но обикновено ни заблуждават с това като че ли хората винаги е, се твърди, че са пристрастни, особено по проблем, по който имат проблем. Ако ако е, непрекъснато е, се отправят критики с европейския орган, към европейския орган, без без нищо повече, вместо да се намеква нещо, това просто е, не е разумно. А, е, това, което се говори по скандала, просто е, не е състоятелно. А, е, говорим за преглед на налични проучвания. Това е това е което говорим по въпрос. Господин председател, аз вчера подкрепих Европейския орган по друг въпрос. Много често съм, е, критику... съм критикувала този орган. Не, че ми плаща някой производител, не, че има някаква друга причина. Нека разумно и умерено да се отнесем към въпроса. А тук аз не чувам разумни и умерени възгледи. Така че искам накрая да благодаря на Европейския орган за свършената работа. Въпрос Въпросът ми е, това е, е първи общ преглед, с който те ни запознават. Въпросът ни е кога ще чуем останалата част от проучването. 30, Хозама, Sommer, 1 минута 30. Danke. Ich möchte mich meinen beiden Vorrednerinnen. Госпожа Сомер, благодаря. Аз подкрепям това, което каза Айозо и госпожа Гърлинг. Благодаря на ЕФСО. Е, наистина, е, малко е пресилено да се говори за скандал. Не всичко е грешно, което не отговаря на политическите обещания на колегите. Сега има научен резултат, той не може да бъде скандализиран, наречен скандал, ако не отговаря на нечи очаквания. очакване. Естествено, неща биха могли да бъдат поставени под въпрос, е, научни резултати, научни методи, това е позволено, но дали става дума за геномодифицирани организми, за аспартам, а, не може да се твърди, че ЕФСА е подкупена от е, бизнеса, че изследванията са поръчвани. Има групи, които а, са спонсорирани от бизнеса и когато тези групи и техните становища понякога са в унисон с политическите очаквания и позиции, то тогава всичко е наред. Не бива да бъдем подвеждани. Аз благодаря на Евса. Е, наистина, явно дозата е важна. Една доза, когато е превишена, може да бъде отровна от едно лекарство. Госпожа Юза има право. Трябва да признаем тези факти, да ги видим. Благодаря и Карш Лютер като последен оратор. Вие споменахте рака и споменахте изследванията с ембрионите. Но какво остава за генните изменения и е, нивото на токсини? Какво ще ни кажете по тези въпроси? Освен това, Защо стигате до заключението, че е, аспартама е безопасен за човешкото здраве, но е, какво остава въпроса за други альтернативни посладители? Те по същия начин ли са безопасни? Партама бе допуснат най-напред в щатите. имаше обаче много негативно ехо от там. Добре, казва председателят. Давам думата сега на представителите на ЕФСА. Ако обичате, обаче бъдете кратки, защото имаме още една точка от дневния ред. And, uh... Благодаря, господин председател. Още няколко коментар от общо естество, колегите може би ще ни помогнат с подробните информация. Първо относно конфликта на интереси, държа да отбележа, че Сметната палата извърши аудит на правилника на ЕФСА от 2007 година и стигна до извода, че ЕФСА заедно с Европейската агенция по лекарствата са едни от най-добре справящи се по отношение на конфликта на интереси агенции на Европейския съюз. В новите правила, които прилагаме от 2012 година, има специални разпоредби за конфликтите на интереси и те действително засягат работните групи, които в момента действат. Държа също така да отбележа, че наскоро Европейският омбудсман изготви декларат по един специфичен случай и в него ясно стигна до заключението, че ЕФСА спазва новите си процедури. Мога да ви уверя също така, че допълнително ще работим за засилване на правилата, които прилагаме. Господин председател, вие наскоро присъствахте на, един, на една конференция, организирана от Европейската агенция по лекарствата. Там бяха направени конкретни а, насоки и ние спазваме тези препоръки. Вие твърдите, че искате срок от 5 години за нашата агенция. Ние сме склонни да приемем вашето изискване, но не разбирам каква е логиката за една агенция да се изисква срок от 5 години, а за друга от 10, от 10 години. Но разбира се, ако изготвите ново изискване за нашата агенция, ние незабавно ще ги приложим и ще започнем да ги спазваме. Има и няколко други елемента, свързани с въпроса, зададен от госпожа Макеван. Съвсем накратко, може би колегата Хепнер ще може да ви отговори. Благодаря ви. Ви зададох един въпрос, свързан с а, това дали нашите специалисти имат интереси свързани с а, индустрията. Както каза и колегата, всички тези интереси са, де, са декларирани в официалната декларация. И ЕФСА направи оценка на тези интереси не само по отношение на специалистите, които участват в работните групи съответ, съгласно правилник от 2007 година, но ги проценихме още веднъж съгласно правилата от 2012 година. В резултат на това специалистите или се отказаха от участието в работните групи, или не са участвали в процеса на взимане на решения. По-конкретно питате дали има някаква връзка с организации на сектора на производителите на подсладители. Може би трябва да уточните за какво точно говорите, но мога да подчертая, че един от специалистите ни е бил в панел на избрани млади учени, изготвяне от един от най-големите производители на аспартам, но това беше още през 2009 година преди работната група по Спартама изобщо да е била съставена. Също така той е участвал на една конференция, организирана и спонсорирана от кока cola относно относно подсладителите. Конференцията се е състояла през 2009 година, много преди започването на работа на работната група по Спартама. И ако Спорим се още с една минута относно досието и връзката с а, индустрията. Вярно е, че в а, тези области, където има много строга околотолна рамка, по принцип а, индустрията изготвя досието и действително тук индустрията отново ни допринесе много с данните, които ни предостави при изкопването на нашето досие. Ако искате да промените системата, ние нямаме нищо против, но такава е системата, която в момента функционира. по въпроса дали привилегироваме някоя промишленост пред друга, критериите, които ние сме използвали много ясно са обяснени в нашето становище. За нас най-важно е дали данните, които ни се предоставят, отговарят на нормите за качество, които се определят по отношение на различните научни проучвания. А по коментарите на господин Свутър, както казах и в началото, ние разгледахме голям набор от проучвания, така че и научните изводи, които не са директно включени в нашата оценка, бяха разгледани и са взети предвид в нашето становище. Освен това, ако искате допълнително и по-подробни технически сведения, колегата Кас може да го направи в рамките на още минута-две. Да, разполагате се на минута. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин председател. Относно критериите за подбор на проучванията, използвахме много прозрачни критерии, които ясно са разписани в нашата публикация. Има специално специфично приложение към нашето становище, в което се изгрещат, изгрещат критериите за набиране на научна литература, за извличане на информация и изводи. Всичко това е много ясно обяснено в становището и в становището много ясно се, се обяснява как сме стигнали до изводите и мога да ви уверя, че всички проучвания, които сме разгледали, както тези за, така и тези против аспартама, са разгледани съответно съгласно международните критерии в научните среди. Също така, е, едни и същи критерии сме прилагали към проучванията, които показват, че аспартама има въздействие върху здравето и проучванията, които показват, че аспартама няма такова въздействие въздействието върху ендокринната система и търсина. Да, разбира се, равнището на, този, на, на това вещество се увеличава при, при употребата на спартама, но то не е по-различно увеличаване в сравнение с приемането на нормални аминокиселини при нормалното хранене. Благодаря ви. Благодаря. Не всички отговори получиха, извинявайте, не всички въпроси получиха своя отговор. Но така или иначе трябва да преминем към точка 24. Започваме с Карл Шлютер. И може би комисията има първа думата. Okay, thank you very much. Mr. Chairman. Um, I'd like to thank you for this opportunity Бих искал да ви благодаря за възможността да ви обясня при какви обстоятелства беше приента регламента за происход и от името на господин Гохта и Челос е, парламентът е изразил безпокойство, защото е имал е, малко време за да провери тази проектомярка. Е, проектът за регламент беше пуснат в интернет на 26 ноември а гласуването се проведе на 5 ноември. Действително срокът е кратък. Това се дължи частично на административни проблеми и защото имаше много малко време за комисията да приеме правилата до 13 декември 2013. Предвид това, господин председател, подготовката на регламента за приложение беше предшествано от поручване. Поручването стана обществено достояние. На втора фаза службите на комисията направиха и поручване на изследването, като е, разглеждат различни възможности, както беше искано в основния акт. И се оказа, че повечето от е, предимствата са е, как, както е, така, държавите членки на географско ниво трябва да се придържат към система, според която е, мястото на происход трябва да се прилага само за говеждото, когато говорим за местораждане. Имаше и технически дискусии с експерти от държавите членки. Всичко беше много дълго и ние направихме всички усилия за да определим е, сътрудничество, за да се подобри проекта. И е, е, основните елементи в новия регламент са следните. Трябва да има еднакви и хомогенни правила, които да се прилагат в целия Европейски съюз, т.е. необходимата проследимост да се посочва мястото на происход, всякакво място на происход да бъде достойно за доверие. И основната линия за месото по правилника трябва да имаме е, място, където е отгледано животното и където е било заклано. Тоест да има минимални периоди за всеки вид, за да могат да се е, за, за да могат да отговарят на изискванията, да се види какъв е целият производствен цикъл и да сме сигурни, че всяко животно е прекарало достатъчно част от живота си в съответната държава членка, за да може на контрола да се вярва. Е, операторите е, могат да заменят е, отгледано в и заклано в с място за происход само за месо, което е отгледано и заклано в определена държава членка, но това трябва да може да бъде доказано, е, за да се отговори на е, тревогите на националните органи. Операторите трябва да могат е, да посочват и задължителните индикации за място на происход. Да бъде да съответства на всички правила, които в момента са в сила. Това е същината на новия регламент. Докато обсъждахме с държавите членки, е, при гласуването на 5 е, ноември имаше квалифицирано мнозинство е, за предложението. Но държави членки и производители приветстват новите правила. Накратко, дискусията по правилата за приложение е сложно и дълго упражнение, но крайният резултат е компромис, който ще помогне на потребителите да направят добре осведомен избор. Въпреки това аз разбирам, че ние бързахме да приемем текста. Имаше срокове, които е, бяха е, наложени. Имаше кратък срок между официалния възглед, е, който ви беше изпратен и окончателното гласуване. Съжалявам за това и искам да ви уведомя, че за бъдеще е, ще гледаме да избягваме подобни ситуации. Благодаря ви за вниманието.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 А сега бяхме поставени пред е, свършен факт. Не беше коректно. Интересуваме какви са разходите. Или пък аз не чух нещо. Какво се предлага от комисията? Това, което се предлага е много скъпо, сложно и не знае дали това е приложимо на практика. Бих искала да разбера повече неща по този въпрос. Но може би нещо съм изпуснала през последните седмици и месеци. Не ми харесва това, което направи комисията. Карл Ясно беше, когато гласувахме, ние мислехме за същата, за същата структура на, мес, на говещото месо. Нямахме възможност да реагираме. Това не е правилно. Разбирам всичките ограничения във времето, но ние нямахме възможност да реагираме. Сега казва се, че про че организациите на потребителите са доволни от предложението, но кои са тези организации? Защо някои организации, защо организациите ще са доволни от споменаване на две место на три места? И на следващо място, цените. Сега, може да кажете, имате квалифицирано множество. Да, това все пак е нещо, но трябваше да имаме шанс за а, предложение за три места. Вие не го предлагате. Ние нямахме и възможност да реагираме. Беше ясно в цялата процедура, че ние заставаме за трите места. А това, което предлага комисията, за съкратените времена на транспорт, това също не беше правилно, ние бяхме против. Ние сме, не сме доволни. А, трябва да си правите домашните по-добре. Линда Макейбън. Благодаря. Аз ще говоря от името на съавторите. Аз съм съгласна с това, което казаха колегите. Е, Клая Шлютер зададе вече въпрос. Защо две, а не три места? С говещото имаме три места по принцип. Разбирам щатите. Те въвеждат е, стандарти за етикетиране на свинско още и птиче месо. Защо ние да не го правим? Това не разбирам. Ако имаме пропуски, като каквито имаме, те ще бъдат... С тях ще се злоупотребява. Сега говори се за етикетиране на последното място на третиране. Защо не внесем яснота? Хората да знаят какво ядат. Казвате, компаниите не могат да го правят. Защо това да е така? След е, скандала с конското месо, предприятията го правят, защото потребителите искат да знаят. Абсолютно е възможно, то се случва, етикетирането е, се случва. Нека в крайна сметка да съвършим нещата правилно, както се полага. Госпожа Зомер, колегите казаха нещо грешно. Е, едно малцинство в парламента искаше... Ем, трите места да бъдат, трите последни места да бъдат обозначени, но това не беше прието. И по принцип не е така, че ние се застъпвахме като цяло за трите места. Имаше проверка дали това е осъществимо. Това не се наложи предложение. Това предложение не се наложи. Така че, колега Шлютер, видяхме, че здравето на животните тук е аспект, който няма, няма място в регламента а, за храните. Транспорта на животните, ритуалните кланета са въпроси, които трябва да се третират на друго място при защитата на, на животните и няма какво да търсят в е, законодателството за етикетиране. Така че трябва да уточня нещата, които бяха казани до момента. Е, не е така, казва председателят. Това не е вярно. Трите места, е, това беше позицията на парламента, е, при преговорите тази позиция не се наложи, но позицията на парламента бяха обозначаване на трите последни места. Госпожа Зомер, е, при преговорите може обаче да се оповаваме на резултатите. Не, не, аз повтарям, казва председател. Позицията на Европейския парламент беше етикетиране, обозначаване на трите последни места. Всичко останало, което се твърди, е погрешно. Не, не, това не е вярно. Коригирам. При преговорите имахме друг резултат, но, пол, но позицията на парламента беше да има означение на трите места. Извинявайте, казва господин. Това беше позицията на парламента и по нея гласувахме и с тази позиция отидохме на преговори. Може това да не ви харесва, госпожа Зомар, но това беше нашата позиция, позицията, която гласувахме. Трите места. Това не беше принципен въпрос, каза госпожа, казва госпожа Зомар. Ние се споразумяхме с, с със съвета по един компромис и парламенту добри компромиса, значи това е позицията на, на парламента. Какво се е случило до, тогава, това е друга работа. Така че компромиса бе подкрепен от всички политически групи в парламента. И компромиса бе отразен в е, регламента, така че ние тук говорим за различни неща. Първоначалната позиция, с която тръгнахме на преговори, беше означението на трите места. А, в последствие а, се получи споразумението с съвета, така че нека да не се впускаме в митология му образуване. Um, as you will appreciate, as you will appreciate, the Commission works on the text that was finally adopted. Комисията работи по текста, който в край на крещата е бил гласуван в парламент. И аз мога да ви цитирам параграф 9 има е, само по избор или място на происход или място на происход и е, като си има предвид е, всеки от е, изходните точки от живота на животното. Място на раждане, място където е отгледано и място където е заклано. Е, така тълкуваме ние е, текста. Там се предвиждат варианти. Е, сега е, отново се връща към това, което казах в началото. Правихме проучване на изследването. Всички страни бяха не включени, Разбира се, потребителите на първо място, но също така както и производителите, така и операторите. И нещо, което далеч не е маловажно, колко ще ни струва цялото упражнение. Ние е, възникна въпроса за цената и ние смятахме, че регламента ще бъде 1-2% от цената на животното. Има причини, е, поради е, които не може да се предвиди нищо повече, е, специално за видове месо в сравнение с говеждото. Една от основните причини беше, че производственият цикъл за прасета и птици е много по-кратък, отколкото при говеждото. Мястото на раждане на пилетата, например, е от ограничен интерес за потребителите. При е, настоящата система за идентификация на животните ние не можем да проследим е, мястото на раждане на всички тези видове. И да налагаме подобно условие, което ще ускъпи допълнително е, е, при проучването на е, последствията ние решихме, че това не е оправдано. Освен това, говорихме за разфасовките. Ние, ние аз Айзек производителите е, се опитват да работят на кайма специално, взимат месо от най-различен происход, е, поради което е, беше оправдано тези производители да посочат, че място на происход е Европейския съюз. Мисля, че по този начин се отговорих на основните безпокойства на потребителите. Благодаря ви. Einmal kurz eine Nachfrage bei Karl Schlüter. Допълнителен въпрос от Карл Шлютер. За кое изследване става дома, когато казвате, че потребителите не искат да знаят къде са родени птиците или другите животни? И кои са тези потребителски организации, които били изключително доволни да имат означени двете места, а не трите? Една минута, моля за комисията за отговор. Не мога да кажа, господин Шлютер, че те са били много доволни. Аз просто казах, че се опитаме да намерим баланса между всички интереси, между интересите на потребителите, на операторите и на производителите. И погледнахме, естествено, и разходите. И заключихме, че потребителите биха имали ограничен интерес от това да знаят къде са родени, по-скоро излюпени птиците. Благодаря. На 9 януари ще се видим отново, казва председателят. Ще гласуваме по определени досиета в Брюксел на 20 и на 30 януари именно. Благодаря на всички колеги, за доброто сътрудничество. Благодаря и на нашите сътрудници, на секретарята и благодаря на преводачите. Без тяхната подкрепа нашата работа не би била възможна. Благодаря на всички. Желая ви весела и щастлива коледа и една здрава нова година. Благодаря.